11.30 преди обяд, след това от 3 след обяд до 7 вечерта, след това от 9 до полунощ. С това приключва заседанието. Лека нощ!